колеги, Благодаря, колеги. Сега приключваме с дебатите. Благодарим на комисаря, който остана сред нас до края на дискусиите. Следващото заседание ще се състои утре, 26 октомври, от 8 часа и 30 минути. И след това в 11.30, 14.30. Всичко това се е, е, разпространение